Председателят. Buenos días, amigas y amigos. Добър ден, приятели! Обявявам заседанието за открито. Започваме заседанието след успеха миналата нощ е, в много добро настроение. Сега ще говорим по много важен въпрос. Като първа точка от дневния ред, това е доклада на Джордж Лайн за бъдещето на ОСП след 2013 година. Радваме се, че комисарят Чолос е тук. Знам, че по време на тази сесия на парламента Комисията назначава различни комисари, които идват а, а, за да говорят в залата. Мисля, че това е знак за особената значимост на темата, която ще разискваме, че а, те изпратиха а, комисаря Чолс. Най-напред искам да дам думата на Джордж Лайен, по този важен доклад. Той знае, че разполага с 4 минути, за да представи доклада си и още 2 минути в края на разискванията. Докладчикът може да използва, ако желая, 6 минути наведнъж, но няма да има време е, накрая. Затова прикамвам господин Лайн да се придържа към е, регламента за 4 минути в началото. Аз е, няма да го прекъсна до 6 минути, ако той желая да продължи толкова. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам най-напред да изразя чувствието си на германските ни колеги и да поздрави испанските колеги след чудесния матч миналата вечер. Искам да очертая това, което по мое мнение са двата основни въпроса, на които трябва да отговорим що се отнася до реформата на обща селстопанска политика.